възражения? Няма възражения. Мандатът на господин Хортефе е, е потвърден. Подписване на актове, приети при обикновена законодателна процедура. Бих искал да ви информирам, че съвместно с председателя на съвета. В среда ще подпиша пет акта, приети по този ред, в съответствие е, с член 74 от правилника на парламента. Заглавията на актовете ще бъдат е, публикувани в протокола на днешното заседание. От е, НП, от социалисти и демократи са поступили.